We'll just hold it present for a moment. Yeah. Připomínka k jednání, prosím. По процедурен въпрос имате коментар, заповядайте. Микрофон, моля. Вече се изрез... изказаха множество колеги за това да се проведе дебат по темата. Ще се върна към тази точка отново. Както знаете, господин Сала Франка направи същия коментар в пленарна зала. Обсъдили сме точката с правната служба на Европейския парламент и съгласно правило 140, точка 2, е направено предложение да се използва процедурата за поименно гласуване, без да се провежда дебат. Можете да гласувате поименно и ако с това гласуване подкрепите да се проведе дебат, тогава ще проведем дебат. Ако гласувате да не се проведе дебат, няма да има дебат. Заповядайте. Господин председател, съвсем накратко по тази тема. Съвсем ясно е, че когато дойдем в пленарна зала за дебат по една точка, не е обичайно тя да бъде премахната от дневния ред или поне дебатът по нея. Предлагате да гласуваме. Не знам дали всички колеги разполагат с картите си за гласуване. Но мисля, че е редно да ни бъде казано, че по време на дебата ще се проведе електронно гласуване, а не ей тъй изведнъж да ни казвате гласуваме сега, без дебат. В крайна сметка би било много по-справедливо да гласуваме с дигане на ръка, а не по електронен път. Председателят. Нека да ви припомня, че тази точка бе по тази точка съобщението бе направено а, от политическите групи вчера вечерта. Имате ли други коментари? А, при всички положения а, не искам да глас... на начина по който ще гласувате. Господин Тарабела. Нека да уточним как точно ще гласуваме. Дали гласуваме а, да се поведе дебата или не, или, не, или на господин Преда да се махне изобщо гласуването и Дискусията Трябва да знаем за какво точно гласуваме. Тези въпроси вече получиха своя отговор, така че още веднъж моля гласувайте. Okay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 за. Добре, мисля, че гласуването е достатъчно сложно, така че нека да се въздържам от излишни емоции. Още веднъж ще ви прочета решението, пратено от правната служба. Съгласно член 140, параграф 2 от правилника за дейността на парламента се прави следното предложение. Първа точка, свързана с нарушаване на правата на човека и правовата държава, а именно резолюцията относно главната стачка от задържаните в Гуантанамо трябва да се гласува без дебат. Гласуваме по това предложение. Моля, гласувайте. Hlasovali jste všichni? Končí. Всички не гласуваха. Tell me if it is was. It's closing now. Closing now. Those in favour? This is the members voting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 Yeah. Dame